работата на комисарите и полуките, които могат да бъдат извлечени от процеса през 2014 година. Докладчика има думата за 5 минути. Благодаря ви, господин председател. Понякога това, което ние правим тук, е пример, от който трябва да се получат националните парламенти, но само понякога. По мое мнение, Публичното изслушване на кандидатите за членове на комисията, преди да гласуваме доверието си за комисията като цяло, е пример, от който могат да се получат националните парламенти. Представете си случая, в който националното правителство трябва да поеме властта. Представете си, ако в този случай всеки министр бъде подложен на 3-часово изслушване – въпроси и отговори преди да бъде назначен. Смятам, че това би било доста показателно. Това е начина по който постъпваме тук и смятам, че практиката е добра. Но това, което правим, винаги може да търпи подобрение. И аз се опитах да помисля как бихме могли да внесем подобрения и съм направил предложения в този дух. Нека подчертая три от предложенията. Първо, Именно въпросът за а, въпросите, които задаваме. На последното изслушване зададохме 42 въпроса на комисаря и получихме 42 отговора. Предлагам да намалим броя на въпросите, да ги сведем до 25 но да дадем възможност за всеки, който зададе въпрос, да има възможност и за последващ такъв. Така наистина ще има някаква дискусия. Целта на изслушванията не е да се даде думата на максимален брой депутати, а да се получи точна информация и точен отговор от кандидата за комисар. Второто предложение за подобрение е да помислим за начина по който оценяваме кандидатите за комисар след проведеното изслушване. Координаторите се събират и водят заседание, но правилата са доста неясни. Нашите правила биха могли да изискват да се гласува във всяка една комисия за кандидатурата на всеки един комисар или да се гласува във всяка една политическа група. Това не е много разумно, защото от правна гледна точка единственият резултат от гласуване, който има значение, е гласуването от целия пленум за колегиума от комисари. Няма никакви правни последствия от гласуването в отделните комисии. Ето защо трябва да направим така, защото това гласуване да има тежести политически последствия. Или с други думи, гласуването за даден комисар трябва да се прави в случай, че има някакви колебания и съмнения. Това не трябва да бъде стандартна процедура. Ако наистина гласуването е отрицателно и не се подкрепи кандидатурата, това води и до съответните последствия. Ето защо се нуждаем от повече яснота яснота по отношение на процедурата. И последното предложение е свързано с равното представяне на половете в колегиума. В момента има дисбаланс. Ние обаче сме обвързани с кандидатурите, които ни предлагат националните правителства. Те имат право да предложат един кандидат. Имахме последния път държава, която ни предложи два кандидата и даде възможност на комисията да избере. Защо това да не се превърне в стандартна процедура? Защо парламента да не предложи всяка държава, всяко правителство да номинира поне два кандидата, по един от всеки пол? двама кандидати, в които правителството има доверие, след което председателят на Европейската комисия ще вземе решение в съответствие с равното представяне на половете в колегиума като цяло. Господин председател, има и някои други предложения залегнали в доклада, но според мен си заслужаваше да наблегна на тези три. Приканвам колегите да се запознаят с останалите предложения, защото те ще ни помогнат значително да подобрим ситуацията. Благодаря. Благодаря, господин Корбет. Прилагаме процедурата за спонтанни изказвания тук и дам думата на господин Звер. Благодаря, господин председател. След като станах депутат в Европейския парламент, започнах да проявявам жив интерес към този въпрос защото установявам, че цялата комисия по назначаване на комисари не е много ясна. И трябва да се направи всичко възможно, така щото председателите на парламентарни комисии да имат възможността да изберат най-добрия възможен екип. Що се отнася до комисарите от отделни държави, тази система не е много добра. Съгласен съм с вас, че държавите членки би трябвало да предлагат поне двама кандидати. Това би било чудесно. Това трябва, разбира се, при предложението трябва да се отчита и тяхната компетентност, е, така че председателят на парламентарната комисия да може да избере балансиран екип комисари. Благодаря, господин Звер. Е, думата има госпожа Бурсан. Благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря на колегата Корбет и на другите колеги от комисиите, с които работих по този доклад. Изслушванията на кандидатите за комисари се следят е, много внимателно и с голям интерес от всички, тъй като става дума за места, позиции, които са белязани от много голяма отговорност. Добре е да подбираме хора, които са не само големи професионалисти и с опит, но и имат висок морал. Бих искала гражданите на Европа да могат да участват в изслушванията със свои въпроси. Много се радвам, че моето предложение за удостоверяването на финансовите интереси на кандидатите е, се прие. Същото въжи и за финансовите интереси на семействата на кандидатите. Предлагам и е, да се приеме предложението за двама кандидати за всеки пост. Господин Мариес. Благодаря ви. Аз мятам, че процедурата по изслушване на комисарите е изключително важна. По този начин действа и демократичния контрол. По този начин Европейския парламент може да упражнява своите правомощия. И разбира се, когато е необходимо, той може да даде своя вод на доверие или на недоверие на целия колегиум. Процедурата трябва да бъде по-отворена за обществото. Европейските граждани също трябва да бъдат приобщени. Аз също, както и вие, имах възможност миналата година да участвам в изслушванията и получих много имейли от европейски граждани, които искаха да бъде зададен един или друг въпрос на даден комисар. Смятам, че трябва да разполагаме с повече време за задаване на въпроси. Така ще може да играем по-голяма роля. Нека да не оставяме изцяло нещата в ръцете на координаторите. Европейската комисия трябва да бъде действително независим орган. Тя не трябва само да обслужва обслужва тройката? Благодаря. И господин Арнет ще приключи процедурата по спонтанните изказвания. Господин Корбът, уважавам усилията ви комисията да стане малко по-отговорна, въпреки че това е само капка в морето. Хубаво е да се отчете вниманието на парламентарните комисии. Задаването на въпроси е чудесна идея. Може би ако въведем нещо такова в Европейския парламент, може да постигнем нещо като истински дебат. Но ние не обръщаме внимание на слона в стаята. Комисарите имат огромна власт и заедно с това ние имаме възможност да разговаряме и препитваме само един кандидат. Знам и друг случай, който има, при който е имало избори с един кандидат. Проблемът е, че ние в залата раздаваме тези властови позиции. Хората нямат право на глас. Неизбраните комисари са комисари, които не се отчитат и не, отговорят, не носят отговорност пред никого. Благодаря, господин Арнат, казва председателят. И сега думата има господин Тимерманс. Благодаря, господин председател. Искам да попитам господин Арнот колко кандидати от Камерата на общините или на лордовете се подлагат на изслушване. Няма обаче да го задам този въпрос. Не е време за такъв дебат. Искам да благодаря на докладчика Корбет за този отличен доклад, обективен доклад. Темата както може да се досетите, е много важна за комисията. Комисията смята, че изслушванията трябва да се превърнат в разговор, който да е динамичен. Е, изслушванията позволяват не само да се изпълнят разпоредбите на договорите, но и по този начин гражданите разбират как работи Европейския съюз. Понякога, между другото, бил съм министър в правителство, и а, след това станах комисар. В а, някои места за едно денонощие се превърнах от а, политик а, в а, анонимен а, бюрократ. Но контрола в Европейския парламент е много по-голям за комисарите, отколкото този, на който съм ставал свидетел като холандски министър. Второто ви възражение, господин Арнот, е, че комисарите не се избират. Колко правителства знаете, в които се избират министрите? Парламентите се избират най-често, да, но много често тук става дума и за схващане. За комисията е изключително важно изслушванията да бъдат открити, честни, последователни, всички изслушвания трябва да се подчиняват на един и същ подход, подход на въпроси и отговори. Това въжи и за писмената, и за устната фаза, и за оценката на номиниране. За заместник-председателите, кандидатите за заместник-председатели, които имат много различни правомощия, е добре изслушванията да бъдат в променен формат, както се прави, например, при така наречения открит за депутатите председателски съвет. Освен това, изслушванията трябва да се правят така, че новата комисия да може да встъпи в длъжност веднага след като изтече мандата на старата. Ето защо комисията призовава държавите членки да правят своевременни номинации за кандидат-комисари. И освен това да се представят кандидати от двата пола. Комисията смята, че писмените въпроси могат да бъдат увеличени от 5 на 7, ако се премахнат под въпросите. Комисията освен това приветства ограничаването на въпросите в устната фаза до 25, като се дава възможност за незабавен допълнителен въпрос. Като цяло комисията подкрепя целта на парламента да се гарантира, че изслушванията са достъпни и открити за гражданите. Гражданите обаче, т.е. изслушванията по-скоро, имат за цел депутатите да упражняват контрол върху номинирания за комисар. И ето защо членовете на парламента трябва да имат право да задават въпроси на номинираните за комисари. Комисията е готова да разгледа това как парламента да следи за конфликт на интереси. Ако комисията счете, че трябва да промени своя етичен кодекс, тя ще се допита до парламента, както предвижда рамковото споразумение за да се гарантира, че комисарите се оценяват само във връзка с а, техните правомощия и опит, ние смятаме, че резултатите от оценката трябва да се публикуват индивидуално в рамките на 24 часа след приключването на самата оценка. По отношение на хоризонталните въпроси, които засягат структурата и състава на комисията, комисията иска да припомни че всяка институция има своите правомощия и компетенции. Европейската комисия ще изчака с нетърпение конкретните предложения за изменения на правилника за дейността на парламента в неговата част за изслушванията на комисарите. И накрая искам да благодаря още веднъж е, на господин Корбет за отличната работа. Поне за нас в комисията тя е такава. Благодаря, господин комисар. Благодаря на комисаря Тимерманс. Не е обичайна практика, но все пак ще дам думата на господин Корбет. Да, аз пестих една минута от изказването си, е, за да се изкажа и накрая. Съвсем накратко, наистина. Видно е, че има широк консенсус сред е, политическите групи на основата на моето предложение, но много се радвам, че самата комисия и лично господин Тимерманс е, се спряха на въпроси, е, които нямах време да осветля в моето изложение и мисля, че е, има готовност да се извърши всичко, което предлагам. Е, Дребните камъчета обръщат колата, но се надявам този път да не е така. Още веднъж благодаря на господин Тимерманс. Благодаря му и за речта по предишната тема. Мисля, че беше безупречно изложение по правата на човека. Благодаря. Э, Благодаря на колегата Корбет. Много добре познава правилника господин Корбет э, и много елегантно э, се възползва от него.